Добър ден, колеги. Започваме с 20-та точка от дневния ред, представена от страна на Европейската комисия за Шенген. На 27 декември Европейската комисия излезе с пакет от три инициативи за Шенгенската зона. Съобщение, препоръка за прилагането на кодекса що се отнася до временното въвеждане на контролни проверки по вътрешните граници в Шенгенската зона и на трето място законодателно предложение, което изменя разпоредбите на кодекса е, Шенген регламент 399 от 2016 година за временното въвеждане на гранични проверки по вътрешните граници. Сега ще дам думата на господин Декойстър, който ще представи този нов пакет и след това ще отговори на въпроси. Господин Декой, се разбавяйте. И след това ще дам думата на докладчика и на депутатите. Благодаря, председателю. Добър ден, дами и господа. Моят комисар вчера ми улесни живота защото по девета точка от вашия дневен ред за съобщение на комисията за изпълнението на Европейската програма за миграция, той съвсем накратко направи представяне съобщението на комисията за опазването и укрепването на Шенген, като привлече внимание към основните заключения на това съобщение. Каза, че е нужно да бъде променен кодекса за временното въвеждане на вътрешни проверки по границите, на проверки по вътрешните граници, извинете. Той също описа и основните елементи. Аз ще надградя надказаното от него. Преди да се съсредоточа върху това законодателно предложение, позволете ми съвсем накратко да припомня какво се случи що се отнася до предпазната клауза на Шенген, т.е. разпоредбите за временно въвеждане на гранични проверки по вътрешните граници. Защото това може да допринесе към изясняването, че това предложение просто е допълнителна стъпка в развитието на Шенген като цяло и по отношение на новите предизвикателства, пред които са изправени държавите от Шенген през последните две години. Връщам се към конвенцията за Шенген от 90-та година. В, в своя член втори за първи път тази конвенция има такава предпазна клауза. И в нея се казва, след като се залага принципа на премахването на вътрешните граници и проверките, когато е необходимо в рамките на националната сигурност, е, една от договарящите страни, след като се консултира с останалите договарящи се страни, да реши за определен ограничен период от време да въведе национални проверки по границите. Този кратък период може да бъде и удължен. Тоест, първо казваме временно въвеждане на проверки. Това е записано в Шенгенския кодекс, но без максимален период за такова въвеждане на проверки. А би трябвало и би трябвало да има консултация с останалите. Шенген 12 години живя в кавички с тази предпазна клауза, защото голямата част от държавите членки, които го използваха, го използваха само за няколко дни, за седмица или за няколко седмици. Имаше само една държава членка, която го прилага няколко години, няма да посочвам името, Франция, по причини, които са свързани с нидерландската политика. Е, тя реши да остави проверките на границите с Белгия и Люксембург. Но не е имало такива критики, каквито има сега от страна на държави членки, които са въвеждали такива проверки. Този режим се промени през 2006 година, когато кодексът за шенгенските граници бе създаден. Този кодекс всъщност в този момент въведе шенгенското законодателство по вътрешните и външните граници за цялата общност предпазната клауза бе запазена, но не ставаше дума само за това да се уведоми за такова решение останалата част от зоната, но трябваше да бъде уведомена и Европейската комисия в рамките на институционалната рамка, в която функционира Шенген още от въвеждането му или интегрирането му в европейското законодателство. Отново само временни вътрешни проверки по границите бяха възможни, отново без да се каже какъв е максималният срок за въвеждането на тези проверки. След това през 2013 година и депутатите, които са били тук в Либе в този момент, най-вероятно си спомнят, тогава това се наричаше управлението на Шенген и тогава новия механизъм за оценка бе въведен на Шенген, та тогава се направи една промяна на кодекса за Шенген, свързан точно с тази предпазна клауза. Много нови процедури или елементи от процедури се въведоха тогава. И в този момент за първи път бе заложена граница, т.е. максимум 6 месеца за временното въвеждане на е, гранични проверки по вътрешните граници. Защо 6 месеца? Можеше да са 3, можеха да са 9, можеха да са 12, но бяха избрани 6 месеца, защото това даваше възможност да се покрият всички евентуалности, които до този момент се бяха появили при въвеждането на повторни или нови а, проверки по вътрешните граници. Тоест, няма абсолютна причина или абсолютен аргумент защо точно 6 месеца. Но в рамките на 6 месеца без срока и той си стои и сега в кодекса. Имаше възможност да се удължат тези проверки до две години в конкретен случай, който е описан в 29 ти член, но той не се засяга тук в момента. И сега Европейската комисия предлага друга промяна или поне предложение за промяна на тази предпазна клауза. По-специално за да даде възможност да има един по-дълъг срок, в който да се въведат отново проверки по вътрешните граници. С това предложение Европейската комисия цели да направи Шенген по-силен и да може той да устоява на предизвикателствата, които сме изправени последните две години с проблемите за управление на външните граници, вторичното движение на нередовните мигранти и да не забравяме терористичните заплахи. Всички тези въпроси вече съществуват от доста време и е ясно, че 6 месеца, които бяха записани до сега, са недостатъчни като максимален период за вторичното движение – което тече по грешки от управлението на външните граници, е, комисията следва специалната процедура по член 29 със съответни препоръки, които се дават на съвета, които да препоръчат на държавите членки да удължат този срок в зависимост от процедурите и условията, записани в е, Кодекса за границите. Това, което прави сега Европейската комисия е, е да предложи една корекция на настоящите разпоредби, за да може Шенген да бъде по-силен. Вземаме предвид не само новите предизвикателства, пред които са изправени държавите членки. Вземаме предвид също и възражения, които бяха направени от някои държави членки, които страдаха от последствията на въвеждането на контрол по вътрешните граници от съседни на тях държави членки. Това се опитваме да направим със своето предложение да постигнем баланс между това да разрешим поради големи заплахи или проблеми с вътрешната сигурност максималния срок на въвеждане на такива граници да бъде удължен и от друга страна да има предпазни механизми, които да правят така, че свободното движение да не бъде засегнато или да бъде засегнато в минимална степен и други държави членки, да, другите държави членки да участват още в самото начало или на ранен етап от процедурата. Значи първо имаме удължаване от 6 месеца на една година на максималния период през който могат да бъдат правени такива проверки по вътрешните граници. Това се балансира с е, гаранции. Например, елементите, които трябва да се включат в уведомлението. Те са подсилени предложенията на комисията пише, че преди да се уведомят другите за въвеждане на проверки по вътрешните граници, трябва да има контакти с държавите членки съседки и трябва да има предварително съгласие за мерки за сътрудничество, които биха могли да се предприемат. Европейската комисия също има право да поиска допълнителна информация – включително и за мерките за сътрудничество с другата да, или другите държави членки. Нещо съвсем ново е, че се изисква оценка на риска. Тя трябва да показва продължителността на заплахата, която се очаква, ясно определение на онези части от границата, които са подложени на риск и да се покаже ясно, че това временно въвеждане на проверки е всъщност мярка от последен етап, т.е. последна мярка. Друг елемент, който трябва да се спомене, е, че когато държава членка надхвърли 6 месеца с въвеждането на тези проверки по границите, се създава задължение да се подаде информация как по време на тези 6 месеца контролните мерки ефикасно са допринесли за справяне с съответната заплаха. Тоест, не говорим само за формално уведомление. Това, което се добави всъщност е ясни условия, по-силни условия, по-твърди условия, на които трябва да се отговаря. Още един важен елемент, който трябва да спомена. Когато държава членка надхвърли тези 6 месеца с вътрешните си проверки, Европейската комисия трябва да излезе с становище. По настоящите разпоредби Европейската комисия може да излезе със становище и трябва да го направи, ако има съмнение за пропорционалността или необходимостта от мерките. От момента, в който държавата членка надхвърли 6 месеца, вече Европейската комисия задължително ще излезе със становище. И затова искам да ви припомня, че на практика Европейската комисия все още не е излязла с голям брой такива становища. Тя може да ги, да, из, да ги издава още дори днес. Последното беше за Австрия и Германия и за проверките по вътрешните граници, които бяха въведени заради вторичното движение, което представлява сериозна заплаха на публичния ред и вътрешната сигурност, което оказа голям натиск върху системата за предоставяне на убежище. Защо говоря за това становище на комисията? Защото що се отнася до държавите членки. Това ще задейства процедурата за консултации, когато има въвеждане на проверки по вътрешните граници. Що се отнася до Европейския парламент, това ще служи за основание за политически дебат. Това задължение на Европейската комисия да излезе с становище автоматично ще задейства консултации с държавите членки и предполагам също така и дебат с Европейския парламент. След това има още една нова процедура за случаи, в които сериозната заплаха продължава да съществува след една година или отвъд рамките на една година. Има много стриктни условия, за да бъде разрешено това. Едно от тези условия е да има национални мерки, които са и съизмерими от държавата членка, които са приложими на нейна територия. Например, държава, която е въвела извънредно положение или която по националното си право е, е заложила най-високото ниво на тревога е, за терористично нападение. Тогава може да се приеме също, или би трябвало да се приеме, че проверки по вътрешните граници могат да продължат. Ако разбира се, те могат да се справят с заплахата, тези вътрешни проверки. В такива случаи държавата членка отново уведомява държавите членки и комисията 6 месеца по, а, извинете, 6 седмици по-рано. Европейската комисия отново излиза със становище и тук вече правим паралел с настоящия член 29 и процедурата в него. Не държавата членка е тази, която има последната дума. На базата на становището на Европейската комисия, съветът взема решение за препоръча на тази държава членка или да не и препоръча да удължи допълнително проверките по вътрешните граници. Това е, господин председателю, са основните промени и най-важните промени, които се предлагат от Европейската комисия към настоящата клауза от предпазен характер. Има и препоръка, приятел от колегиума на комисарите. Там се дава тълкование на настоящите разпоредби в духа на промените, които се предлагат към а, кодекса. Така, защото държавите членки, ако уведомят за въвеждане на удължение на проверките по вътрешни граници, да се направят контакти с съседните държави, да има сътрудничество, уведомление и така нататък. Уведомленията за сега вървят по настоящото законодателство на, за Шенген. Не е тайна, Две уведомления получихме последните 24 часа. Трябва да са пристигнали в Европейския парламент. Тези уведомления трябва да се получат незабавно, едновременно, извинете, между комисията и държавите членки. Така че комисията се вглежда в момента в тези уведомления и преценява как да действа. Благодаря. Благодаря. Наистина последната ви фраза така подигна, създаде възбуда в залата. Е, докладчика, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за тази презентация за много ясния е, красноречив начин, по който е, бе представен. Както вчера казах на комисаря, ние по принцип е, приветстваме предложенията за целево е, коригиране на граничния кодекс на Шенген. Неодавнашите кризи е, оказаха натиск върху сферата на свободно движение, като доведаха до връщане на граничен контрол по вътрешни граници в, север, в няколко държавни, в, държави членки и то за дълъг период от време ясно стана, че трябва да засилим е, координацията между здравите членки, е, демократичния контрол да засилим и засилим една рамка, е, която да гарантира национална сигурност. Трябва по-добре да защитаваме Шенген от е, недостатъци, е, като времено обаче е, зачитаме правото на държавните членки да пазят и контролират границите си. Но Дания, например, една от двете седи, които господин Дакоста спомена, обяви днес, че ще продължи проверките по вътрешните си граници. Както знаете, Дания се възползва от най-дългият възможен е, срок. По времето на предишното продължаване на срока, Дания която се позова на, на огромен приток на търсещи убежище. Значи, наблягам на това, огромен приток, е, прилив на търсещи убежище, е, докладва следното. 300 хиляди души, значи 3 с 5 нули, 300 хиляди бяха проверени е, на граничните пунктове между май и юни. За същото време 260 263 души са поискали убежище на границата. Значи да припомня е, това, което те твърдят. Огромен приток. Е, а всъщност става дума за 263 души. Не говорим дори, това не са 10, не са 5, дори не 1%. Става дума за 0,1%. Сега е, аргумента на Дания е сигурност. Но какви елементи как, предоставят те, за да е, обосноват това? Значи, ако са цифрите, които току-що ви цитирах, комисията е, с одобрението на парламента и съвета представи пътна карта – за връщане на Шенген. Очевидно, е, държавите членки имат различни свои пътни карти и боя се, че е, Дания, е, пример на Дания скоро ще бъде последван от други. Та въпросът е какво ще направи комисията в този случай. Връщаме ли Шенген? Или се отказваме от него завинаги? винаги? Благодаря. Благодаря за този анализ и за отличните примери, които дадахте. Няколко депутатите поискаха думата. Господин Сарджентини. Госпожа, извинете. Благодаря, господин председател. Е, допускам, че предложенията, които е, са направени, ще минат през е, нормалната процедура в парламента. Доклад, е, докладчик ще бъде предложен, е, доклад, изменения, е, гласуване и така нататък. Е, доколкото разбирам обаче възможността Франция да прави е, допълнителни гранични проверки по сегашното законодателство от 13 ноември, е, е, е, влиза в сила от 13 ноември, докато Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия при тях този срок изтича някъде в края на октомври. Как ще се стикова всичко това? предложенията, които, предложението, които дават възможност тези държави да продължат вътрешни гранични, вътрешно гранични проверки, и тези, този график, който им дава възможност да удължават този срок с е, няколкократно с по половин година, но в крайна сметка под е, сегашното законодателство изтичат. От въпросите и отговорите в пакета разбирам, че една държава членка може да използва различен претекст, за да върне граничния контрол. Нещо, което господин Коелю е, намеква с примера си задания но всъщност е, комисията е, предоставя такива аргументи на държавите членки. Е, променете претекста си и започва броенето започва от нула. това доста ме смущава, защото всъщност това не е връщане на Шенген в вида, в който ние бихме искали той да функционира. Господин Корал. И след, след това Кристин Вержия. Благодаря, председателю. Както вече казах колегите, има нещо, което тук не върви в това предложение на Европейската комисия. Оставам с впечатление, че предложението за преразглеждане на кодекса е още един пример за това как в Европа не всички държави членки имат една и съща тежест. Отново правилата, които притесняват някои, се адаптират за други дори на цената основни принципи на Съюза да се потъпкат, като пространството Шенген и свободното движение. От край време казваме, че солидарността е само на думи, не е, не е факти. И днес виждаме точно това. Искам да ви припомня, че 11 ноември изтича срока на Германия и други държави членки за тези проверки в шенгенското пространство. След това не би трябвало да е възможно да продължава такива а, санкции, иначе трябва а, да има санкции. Такива контролен, че ще има санкции. Вие комисията какво прави? Браво, точно искате да помогнете на унези държави, на които им изтича срока, за да може един вид хем да оцелее уж това пространство, хем да дадете възможност на някои хипотетични възможности на държавите членки. От една страна искате реформа, от друга страна давате възможност за удължаване на този срок за проверките, когато има сериозни проблеми. От друга страна, въвеждането на контроли го откъсвате от външната заплаха и самата държава членка решава какво да прави. През ноември, когато изтече последния срок на последното обновяване, заинтересованите държави членки въобще няма да се притеснат да продължат да, прода... да проверяват на вътрешните си граници. Факта, е, че това предложение е тук, ще се цитира от тези държави членки. За тях това е гаранция, че комисията няма да ги глоби, няма да ги накаже, ако удължа този срок. Също е много сериозно, че комисията говори за заплаха на сигурността и миграцията връзката не е пряко свързана от оперативните данни. Много е опасно да се говори за сериозна опасност вторичното движение. Това са описани в голямата си част мигранти, които са регистрирани вече. Заплахата към публичния ред и вътрешната сигурност. Това не може да бъде по-силно от законодателството на Съюза. Законодателството казва, че трябва да се направи оценка, да се направи периодична оценка на Шенген могат да си избегнат злоупотреби с вътрешния контрол само по този начин и да се облекат държавите, където пристигат тези хора. защото иначе държавите, където пристигат тези хора, се превръщат в лагери, където тези хора трябва да стоят затворени и не могат да се придвижат на никъде. Все повече сме убедени, че целта на Европейската комисия е някои държави да се превърнат в лагери и тапи или бушони, които да спират хората да се движат е, из Европа. Благодаря. Благодаря, господин Корал. Сега, гос... Мари Кристин. Благодаря. Съжалявам, че пропуснах част от презентацията. Бях на друго заседание. Бих искала да повторя нещо, което казах във връща с това, което ни смущава е, във връзка с френско-италианската граница. И да припомня, че тук не става дума за същия член, е, който е, се отнася до Франция. Е, да, ние стъпваме върху 25 и, и не върху 29 или 27 един, тук става дума за един, една много по-слажна маневра и много по-големи трудности се дават за е, комисията. Но аз се притеснявам е, за това, което остава на е, френската граница, защото Франция се позовава на туризма, за да върне контрол на границата, но факт е, че всъщност тя иска да контролира миграционните потоци и е, солидарността, която бе показана между, и, е, от страна на Италия, е, във всъщност е, Франция нямаше достатъчно е, така е, е, няма основание, е, тъй като броя на търсещи обеща не е, се е увеличил е, неимоверно. Е, 30, е, 30 е, хиляди бежанци има на, на, на френска територия. Е, това са лица, които многократно е, са били е, отказвани е, достъп. Е, е, например, е, този граничен район между Франция и Италия има хора, на които са получили отказ. 70% от хората там получават отказ. Молбите за обежище се подават е, по е, границата, е, на границата. Тоест, забелязва се една диспропорция. Франция вече поиска продължаване на връщането на граничен контрол до 30 април 18 -та не съм искала точно обяснение от нашите органи какви са, каква е обосновката, какви са основаните на Франция да иска връщане на системни такива проверки. и ако правилно разбирам от обяснението на комисията, струва ми се, че вие се опитвате да направите един пакет, в който да съществува една възможност да се поиска връщане на граничен контрол на основание на 27-29 член ли? Благодаря. Преди да се върна към господин Декоста, Декоста за отговор на вашите коментари, е, госпожа Сържентини постави въпроса за е, парламентарния е, отговор, какво ние ще направим в комисията Либе, е, всъщност ще дам възможност на господин Дакоста да отговори за, от името на комисията. Господин Коелю е председател на работната група е, по шенгенска сигурност в Либе, е, така че ще го помоля за малко повече е, за коментар за това какви трябва да бъдат усилията, в които да участват всички партийни групи. Имаме заседание на координаторите на 20-23. Е, нека да помислим по това. След, това ще, ще, след като чуем отговора на Козина Квеста, ще се върнем на е, този въпрос отново. Защото очевидно бяха зададени въпроси, които представляват, е, които ни е, смущават. Имате думата за отговор. Благодаря, господин председател, С удоволство ще отговоря в общи линии на двата въпроса, които бяха поставени е, това бе провокативен въпрос, всъщност, който постави господин Коелю, дали комисията смята да се възвърне към е, доброто добре действащото шенгенско споразумение или да се откаже. Мисля, че всички документи, политически е, комуникет, съобщение, законодателни актове, включително това, за което говорим днес, трябва да е станало пределно ясно, че комисията, разбира се, има волята да се върне към Шенген. Внесла е всички предложения, проследява се тяхното изпълнение но очевидно това не е достатъчно до сега. Но ще бъда пределно ясен. Комисията и председателят и Жан-Клод Юнкер заявяват, че Шенген е едно от основните достояния за европейските граждани. Не можем да си го откажем от него. И все пак има и редица предизвикателства в светлината на сигурността. Трябва да се погрежим и за това. Но ако зависеше само и единствено от комисията, ние бихме се върнали към Шенген още вчера, дори не утре. Това първо. Второ, тук се чу изказване, че комисията дава пред повод на държавите членки да е, продължат е, въведените контроли. По този въпрос комисията не предлага подобно нещо, но става дума за ясна е, правна доктрина. Ако въведете успешно вътрешно граничен контрол, трябва да започнете от нула. Например, вътрешен контрол за борба с футболното хулиганство за два месеца, да речем. Можете да го, да го сторите, ако един месец след отменянето на този контрол отново ги въведете, защото е имало терористична атака, тези два месеца не се вземат предвид при изчисляването на максимум 6-месечния срок. Това са различни тълкувания на действащите разпоредби, които никога не, бях, не са били успорвани. Освен това, държавите членки могат да проявят нахочивост това отношение. И точно за това, господин председател, аз не мога да кажа каква ще бъде реакцията на комисията на новите е, нотификации. Ние ги получаваме, анализираме ги и е, вече в зависимост от посочените аргументи. Е, освен това, се действа. Има и формалности, които държавите членки трябва да изпълнят в нотификацията. Знаете, че комисията държи, например, резултатите от оценката да, да, е, да бъдат, че не са достатъчни допълнителни мерки, като, да речем, полицейски проверки на територията на страната. Е, тогава се взема крайната мярка въвеждане на граничен контрол. Всичко това се разглежда в двете нотификации и тогава еврокомисарите, пълен състав, решават как да действа комисията. Това е, господин председателю. Мисля, че към настоящия момент мога да кажа в отговор на направените коментари. Обеден съм, че в най-скоро време е, темата ще бъде обект на политически дебат на по-високо ниво. Благодаря, господин Декойстър, за отговорите. Да, вие сам казахте, това е изключително важна политическа тема, както и реакцията. М- ние от своя страна трябва да действаме, както каза госпожа Саргентини, е, е, ние трябва да вземем своята позиция по технически и политически аспекти на Шенген. Целта на днешния дебат е да дадем нов отговор. Остават ни още няколко минути, така че нека чуем господин Коелю какво смятате вие, че парламента трябва да направи? Лично аз мисля, че ние евентуално да поканим докладчика на срещата на координаторите, но така, че да дадете информация е, за мнението на работната група господин Коелю. В, е, по този толкова сложен въпрос. Дайте ни сега отговор е, и тогава ще мислим над варианти. Господин Коелю, благодаря, господин председателю. Колеги, аз разбирам предложението на комисията, защото за първи път госпожа Вержия постави този въпрос, ако се не греша, на срещата на докладчиците в Сянка. И вие казахте, че има разминаване между националното и европейското законодателство по отношение на спешни случаи и извънредни ситуации. Аз мисля, че точно това се опитва да направи комисията. И, но въпреки това и освен това ние сме притеснени и това не е неоснователно, защото ние не искаме да мултиплицираме ситуации, при които и се въвежда проверка на границите, тази идея, предложена от комисията, и ние се, бихме, се съгласихме да, да, за възстановяване на шенгенските проверки. Сега, за нашата група проведохме множество срещи с през, висок, високопоставени представители на комисията, е, частично при закрити врата, но получихме информация за преговорите и за разговорите. Така че сме наясно и започваме доклад по собствена инициатива за състоянието на Шенген на базата на нашата група. И по този начин ние ще стан, дадем повод и ще предизвикаме дебат в Страсбург. Е, говорим за вътрешните граници по Шенген, а, и по този, а, за вътреш, само за вътрешните граници ще има е, те информация още на следващото ни заседание. А за декември евентуално е, може би да, да помислим за обхвата на изслушването. Мислехме да е в по-тесен кръг, по-скоро вътрешно изслушване. Но предвид е, актуалните събития, нека да помислим да поканим националните парламенти и по-широк кръг от хората. Но вие, господин Колинайтърс, ще трябва да вземете решението. Ние ще излезем със становище. Но доклада по собствена инициатива е, ще даде повод на парламента да изработи, да изкаже своето мнение за състоянието на нещата в Шенген и за, относно възможностите за политически действия. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Да, мисля, че идеята за изслушване е ценна. На 23 ти ще я представя пред координаторите. Дори и вие бихте могли да, да присъствате, за да добиете впечатление и да докладвате по този въпрос. Допада ми идеята да привлечем и националните парламента, защото е, честно да си кажем е, е тук неш, в, е, е, нещата опират не толкова до комисията и съвета, а до състоянието на нещата в държавите членки. Но това са наистина много деликатни въпроси и не бива да се подхожда е, формалистично и формално. Трябва да бъдем динамични, е, така че трябва наистина да проявим гъвкавост така че нека да се опитаме да сторим това, което можем, а не само да, да създаваме привидност за действия. Нека да видим какво ще направим на 23-ти е, ще, е, както разбирам, вие ще присъствате като ръководител на работната група. Ако нямате други въпроси, благодаря на господин Декостер от комисията за посещението. На вас, колеги, благодаря за това заседание, което включва само една точка. Благодаря на всички ви за днес и за работата ви през цялата седмица. Ще се видим.